се потвърждава. Комисия АВКО предлага тълкуване на член 117 параграф 3, свързан с писмения отговор на въпроси. Текстът може да намери на Директ. Ако до утре 10 май, до края на заседанието, ако няма някакво възражение от 40 депутати или други. Това е съгласно член 10. Комисията АФЕТ изготвя